едно единствено седалище на Европейският парламент. Беше решено да изчакаме, докато получим мнението на колегите от Комисията по конституционните въпроси, а, преди да пред... възложим този доклад на колегите от групата на европейски консерватори и реформатори. Той ще зависи от е, комисията АВКО и от техното становище, как ще процедираме на Беше споменато и посещението в Испания, в Галиция. На 12 и 13 ръководителят е, на мисията поиска да се изместят датите по-рано, е, тъй като е, програмата на Костин Бронс е в конфликт с сега приещите дати. Разменихме мисли по отношение на графика с участниците. И като казвам участници, имам предвид е, всички, които ще отидат в Испания, те ще се срещнат в най-скоро време, за да уточнят окончателно програмата. Беше, господин Палон е, беше помолен да е, се консултира с участниците, за да се определи дата, която е удобна за всички. Господин Бостинаро поиска да се срещнем с кметът на Фиго по искане на НП. Е, да се срещнем с представители не само на Фиго, но и на околните райони. Не, не мисля, че сме решили нещо по този въпрос, казва а, от залата депутатка. И ако не сме решили нищо по този въпрос, трябва да го оставим открит до следващото заседание на координаторите. Председателят. Преди следващото заседание на координаторите, въпросът вероятно ще бъде решен. Според мен, координаторите решиха делегатите, делегацията да се срещне и да уточнат датите, като се има предвид и срещата им с кметът на Виго и с другите представители на местната власт. Именно за това се реши членовете на делегацията да се срещнат. А, трябва да бъдем, да внимаваме, да не разочароваме вносителите на петициите казва депутатката от залата. Благодаря, председателят. Благодаря, Маргарет, за това напомняне. Сега обсъдихме и въпросът за крайбрежното законодателството във връзка с крайбрежието. Cuestión sobre la visita, el tercer punto sobre las visitas, visita a Grecia. И освен това също така обсъдихме възможно посещение в Гърция във връзка с остатъчните вещества и други въпроси. Господин Салавракос, който не е тук, посочи, че евентуално това посещение вероятно ще бъде в края на май. либералите от Алде също повдигнаха въпрос, свързан с положението да връзка с осиновяването в е, Дания. Беше поискано тези проблеми да бъдат разгледани колкото може по-бързо, тъй като те са сериозни проблеми и координаторите потвърдиха, че това ще бъде направено в най-скоро време. Обсъдена бе и петиция от е, НП. Господин Белонс прояви особен жив интерес към е, редица петиции, поступили от Франция във връзка с летището в Нотърдам де Лантнер. Въпросът бе обсъден и бе взето решение, като се има предвид, че посещението там се планира през следващата година, този въпрос може да бъде включен в програмата. Ще говорим, обсъдим този въпрос в нашата комисия през март или април Това ще зависи от другите въпроси, които, с които комисията по петициите трябва да се занимае. В дневния ред е включено и изслушване за гражданството. То е насрочено за 19. Няма друго какво да ви кажа във връзка с вчерашното заседание на координаторите. Господин Джалс поиска думата. Госпожа Джалс поиска. 19 до кой месец? Пита тя. 19 е- Февруари. 19 февруари. De European City Guy. City Shape. Значи на 19 феврари ще обсъдим въпроса с гражданството, за гражданството. Необходимо е да се обърнем към председателският съвет, защото Става въпрос за времето, с което разполагат депутатите във връзка с мисията за проучване и обикновено е трудно да се ограничи мисията до един-два дни. Е, искам да обсъдим още веднъж е, този въпрос, защото обикновено искаме да организираме такава мисия и се опитваме да намерим участници, което е трудно не защото няма желаящи, а защото те вече имат е, определени ангажименти към други комисии и това винаги затруднява работата на нашата комисия по петиции. Така че а, още веднъж повтарям, не бива да сравняваме а, нашите мисии с обикновените пътувания на депутатите. И принципно искаме винаги да свършим а, добра работа, но не успяваме да ангажираме прекалено много хора. Е, Ще бъда кратка. Напълно съм съгласна с Питария. Струва мисля, че трябва да работим не само по това, което ви казвате, господин председател, но да се обърнем и към председателите на нашите собствени партийни групи. Това се казва и съвета на председателите. И понеже имаме зелените седмици, планираме тези поручвателни мисии – но се стига до столкновение с а, други делегации и това особено силно се чувстваше и през октомври миналата година. Трябва да се обърнем към а, генералните секретари и нашите председатели, за да уточним а, възможностите. Имаме нужда от повече възможности, не само зелените седмици. Следващият, заповядайте. Благодаря подкрепям всичко това. Всички добре разбираме как се блокираме в нашата работа като парламент, особено в връзката ни с гражданите. И по отношение на нашите проучвателни посещения, работата на тази комисия е много различна от работата на останалите комисии. Председателя, отбелязваме си тези неща, които посочихте. Записваме всичко това и на следващото заседание на координаторите ще го разгледаме. Вие тримата сте координатори, така че това ще се заложи в дневния ред за следващото заседание на координаторите. Разбира се, ще се обърнем и към компетентните власти по конкретните въпроси, които се повдигнаха. Не остава нищо друго по тази точка. Нека да преминем на 13-та точка от дневния ред. Разполагам с а, италианска програма. Мисля, че е по-добре е да чета програмата на испански език. И това е така, тъй като очаквахме госпожа Манчини, но тя не успя да дойде. Сега предстои да гласуваме доклада относно специалния доклад на Европейския омбудсман относно неговото разследване във връзка с жалба срещу Европейската комисия по повод разширяването на летище Виена. Jeg har fået videre tolkene, at jeg Заповядайте, ще говоря на датски. От преводачите ми казаха, че трябва да бъда по-любезна и това е така, когато говоря народния си език. На първо място нека да благодаря на всички за отличното сътрудничество, което ми оказаха. Виждам как преводачите се усмихват и се радвам, че всичко е наред с превода. Да. Повтарям отново, радвахме се на отлично сътрудничество и така стигнахме и до добри резултати. По последния етап, особено на изготвянето на тези, този доклад. Във връзка с гласуването, нека да отбележа, че искахме да разполагаме с подходяща правна рамка за тези жалби и тяхното проследяване. Често пъти се получава така, че ако имаме прекалено голяма гъвкавост в нормативната уредба, тогава по-слабата страна печели. И мисля, че работата ни тук в тази комисия е истински да представляваме гражданите. Благодаря на всички за вашата работа включително и на австрийските колеги. Председателя, благодаря ви. Маргарет, господин Беке. Е, е, Аз е, искам по изключение да се изкажа малко по-подробно и да благодаря малко по-подробно, защото не се разбира от само себе си, че освен чудесната работа на докладчика, а, трябва да се оцени и конструктивната роля на докладчиците в сянка. Секретарията, координаторите на всички политически групи бяха изключително конструктивни в хода на изготвянето на доклада и а, самият омбудсман водеше процеса и имахме изключително открит откровен диалог с комисията. Смятам, че това беше сътрудничество а, по образец а, и смятам, че то показва какво би могло да бъде въдещето а, на сътрудничеството между комисията и между представителите на парламента във връзка с оценката на околната среда и искам специално да благодаря за това. Gracias, señor Martínez. Eh, vamos a seguir. Ha sido... Благодаря, господин Министр. ...musical la intervención del señor Becker. Señor Bostinario y las след тази музикална интерлюдия. Господин Беркмен, моля накратко, тъй като имаме много работа. Да, благодаря. Виждате само, музиката може да ни спре. Да, действително това е много положителен доклад. Повтарям думите на Маргарет и господин Бекер. Благодаря на тях и на всички колеги за този новаторски начин, по който обаче съставен този доклад и бяха постигнати компромисите. Впечатляващо е, защото работим по една много деликатна тема, при която нормативната уредба не бе напълно ясна и колегите успяха да предложат нови норми, които ще се отчетат от Европейската комисия от тук нататък. И това е най-важното. Това е посланието, което отправяме към вносителите на петицията. Това е посланието на нашата комисия за европейските граждани. Накрая, това е впечатляващо, защото всички участници в изготвянето на този доклад положиха максимални усилия, за да отстояват европейските ценности. Много повтарям, това е положителен резултат който подсилва репутацията на нашата комисия. Благодаря на господин Бекер и Маргарет. Председателя, благодаря. Аз сега ще, ще бъда съвсем кратка и искам да благодаря на всички участници в процеса. Мисля, че ако всеки път, когато обсъждаме толкова деликатен въпрос, сме толкова успешни, защото сме работили конструктивно и ориентирани към решенията в полза на нашите граждани, смятам, че ще бъдем изключително успешни в работата си. Благодаря. Благодаря, господин Бармен. Ако няма друг желаящ да се изкаже, започваме с гласуването.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 кой е за? Против? Казват ми, че това е компромисно изменение. Седмо. Седмо. Компромисно изменение. За, против. Въздържали се. Приема се. Шесто за, против. Един глас против, въздържали се. Одобрява се. Осмо за, против, въздържали се, приема се. Девето компромисно изменение заедно с 11-то Девето компромисно изменение за, против, въздържали се. Двама въздържали се. Десето за, против, двама против, въздържали се. Приема се. Изменение 11. Компромисно за, против, въздържали се, един против. Изменение 13 трябва да се раздели при гласуването. Гласуваме първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част на това изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 12 изменение за. Има предложение да се направи проверка по предходното гласуване. Нека проверим гласуването по втора част на 13-то. Тринайсти параграф. По втора част гласуваме кой е за изменението тук. Моля, тигнете ръка по втора част. 13 параграф. Седем против. Кой е за? Кой е против? Сега вече е ясно. Отхвърля се втора част на това изменение. Отхвърля се с 10 на 7 гласа. 12-то изменение. Кой е за? 12 би трябвало да отпадне в основната си част. Господин Витър казва, че ако компромисното се приема, тук трябва да поискаме пояснение от секретарията. Елементите, на които те се, то се позовава, са включени в компромисното, така че 12 отпада, минаваме на 13. -то. Има ли проблеми с това пояснение? Не. Значи 12-то отпада. 13-то за. Против. Гласуваме 13-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 14. За. Против. Един глас против. Въздържали се. Одобрява се. По била първа точка за, против, въздържали се. Приема се. И сега окончателното гласуване. Кой е за? Кой е за проекта на този доклад? Нека да броим. Кой е против? Въздържали се? Поздравление, приема се. 19 за, няма против, няма въздържали се. Приема се с единодушие. Минаваме на точка 14. Дам думата на госпожа Панидели. Добро утро на всички! Преминаваме на следващото становище. Става дума за оценка на въздействието върху околната среда. Господин Хунтис има думата. Най-напред добре, добро утро на всички. Добро утро и на преводачите. Ще говорим за един много сериозен въпрос. Изменението на директивата 2011-92 относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда. В Гърция се води, когато се води подобна сериозна, сериозна дискусия, в Гърция казваме, че към решаване на въпроса трябва да се пристъпи след като изпиете едно силно кафе. Надявам се, че всички сте изпили по едно силно кафе, но като се има предвид повика за економии, може би няма да получим и кафе на това заседание. опитвам се да изчакам с съществените въпроси, като се успокоите и вземете местата си. И така. Въпросът е много сериозен. а Това е становище по този много важен проблем. Става дума за инструмент, с който ще се използва в екологичната политика в цяла Европа. Как да се оценява въздействието на публичните и частни проекти върху околната среда? Директивата работи вече от много години, транспонирана е в националното законодателство, но съществуват и опасения във връзка с прилагането на тази директива. Всички ние имаме опит от тейното прилагане в съответните наши страни и трябва да кажа, че в течение на времето сме получавали голям брой петиции от европейски граждани, от практически всички страни членки, с оплаквания, че съществуват практики, които нарушават изискването на директивата. Каква е статистиката? Какво показва тя? Проблемите, свързани с прилагането на директива 2011-92, се отнася до проекти, за чи, които не е задължително да се направи овоз. И предприемачите много често решават да минат без подобна оценка на въздействието върху околната среда. Или пък предлагат оценка на въздействието, която се разминава с фактите. Не се правят, провеждат консултации, навременни консултации – и е, всичко това може да се каже, че са е, нарушения на духа и буквата на директивата. По този начин не се провежда овоз съгласно изискванията и не се осигурява защитата на околната среда. Както казах, при нас са е, постъп, постъпали не една петиция, постъпила не една петиция по тези въпроси е, с изразяваща загриженост за околната среда. Е, една от тези петиции се отнасяше и за мост, свързващ двата страни на една долина, друга се отнасяше до културното наследство, например в Ирландия, в областта Тара – където е, има, се нася вреда на културното наследство чрез изграждането на железопътна линия, други петиции се отнасяха до управлението на отпадъците. Както казах, проблемите са много и различни и са свързани с е, пренебрегване на надлежната процедура. Проблемите могат да се разред е, на групи. Първата група е контролът, втората се отнася до овоз и неговото а, изготвяне, третата група проблеми е свързана с а, рисковете за околната среда. И като има преди всичко това, се обсъждат изменения в действащата директива. Имаме срокове, първа размяна на мнения, втора размяна на мнения и така нататък. Имаме значи, достатъчно време за обсъждане в рамките на тези срокове. И при нашето първо обсъждане бих искала да се спра на някои от измененията, предложени от комисията. Имаме тук представителя на Европейската комисия и бих искал някой от тях да а, разяснат някои въпроси. Например, първи член на трета линия. Там се предлага изменение съгласно което не се изисква, да не се, трябва да не се изисква ОВОС, когато става дума за проекти, свързани с националната отбрана. Това изключение се предлага въз основа на доклад за нуждите на националната отбрана. Смятам, че е, подобно решение вероятно ще доведе до отрицателни е, последици за околната среда. Самият аз смятам, че този член, който предлага изключение, повдига един е, уместен въпрос а именно фактът, е, че директивата няма да се прилага, когато съществуват е, конкретни законови процедури, предвидени за съответния случай. Нека видим какво става в Гърция. Сега, в, в условията на сегашната криза, у нас действат ускорени законови процедури, които несъмнено влияят върху околната среда. Всичко това се прави, за да може да се действа по-бързо и по-бързо да постигнем растеж. Но мисля, че да се предлагат подобни изменения е, е опасно и затова бих искала, искал да знам нещо повече е, относно тези е, процедури при спешни, неотложни случаи. Интересуваме също въпросът с разрешенията за определени видове работа. Кой ще взима решенията за тези разрешения? Кои власти, органи на властта ще участват в е, процесът на взимането на тези решения? Нова комисия ли ще се създаде за издаване на тези разрешения? Няма ли опасност от конфликт на интереси? В същия член се говори за сътрудничество. Сътрудничество с други агенции във връзка с научните изследвания и околната среда, това е положително предложение, според мен. Но се надявам, че то не е един прикрит начин да се отслаби действието на директивата. Говори се и за адаптиране на овоз към новите изисквания, биоразнообразието и така нататък. И тук също имам определени съмнения. Защото когато се опитваме да постигнем максималното, понякога оставяме значителни празноти в законодателството. Какво имате пред, точно имате предвид с под понятието важни или значителни проекти. Членове 4 и 5. Според мен тук съществува, няма последователност в предвижданите проверки и методи за контрол и инспекция. Всичко това трябва да бъде изложено пределно ясно. Защото този вид оценка на въздействието обикновенно, поне така се предполага, трябва да бъде обективна оценка. Но, и това е особено важно, подобна оценка трябва да бъде извършвана от независим външен орган. И в заключение, последното, което искам да кажа, се отнася до 8 член на втора алинея. Става дума за Издаването на разрешение дори в случаите, когато може да съществуват последици за околната среда. И се говори за допълнителни мерки за ограничаване на тези вредни последици. Бих ми се искало да получа разяснение и по този въпрос. Какво имате предвид, когато говорите за отрицателно въздействие върху околната среда? Обикновено, считаме, че това не е допустимо. Свидетели сме и без друго на вече значително е, увреждания на околната среда, за да ги предвиждаме и разрешаваме в законодателството. Какви механизми според вас ще трябва да се използват? Кой ще ги прилага? Тези, на всички тези въпроси представителите на Европейската комисия трябва да отговорят. Въпросът е много важен и очаквам с нетърпение отговорите на моите въпроси. Благодаря. Господин Саваджис от Европейската комисия. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за изказването. Обикновено говорим на гръцки в комисията по петициите, но днес от уважение към аудиторията ще говоря на английски. Радвам се, че обсъждаме тази точка след доклада по Виена, където се подчертава, че очаквате от комисията новото ни виждане по ОВОС. Както се вижда в доклада ни за ОВОС, една от основните точки на която се основава нашето предложение е прилагането на директивата чрез жалби и петиции. Радвам се, че господин Понтисис тук поставя въпроса за проблемите с настоящото прилагане на директивата, която се прилага вече повече от 27 години. Позволете да се спра на две неща, свързани с изказването след което ще отговоря на зададените от него въпроси. Първо ще кажа, че общата цел на преработването на този акт за ОВОС е да се коригират недостатъците, най-вече в прилагането му. Но също така и да се отразят е, новите приоритети и предизвикателства в европейски контекст. Сигурен съм, че ОВОС е съобразено с принципите за интелигентни и законодателни актове. Тук хармонизираме процедурите, като отчитаме, разбира се, и прецедентната практика на Съда на Европейските общности, от която проистичат много изводи за нас. Тук мога да си послужа и с конкретни примери. Опитам се да бъда по-изчерпателен, и ще се спра на две конкретни цели при тази директива. Първата е да се въведе или по-скоро да се засилят е, елементите, свързани с е, качеството на докладите по ОВОз и въобще цялостната процедура. Вторият елемент е да се постигне последователност в провеждането на както и да гарантираме, че директивата се прилага по упростен и по-лесен начин. Сега относно обележките на господин, на който се изказа. Тук е важно да отчетем приложенията към директивата и най-вече трето и четвърто приложение. Те съдържат множество изменения по същество и те ще се прилагат едновременно с основните разпоредби. Сега минавам на конкретните въпроси по член вече имаме изключение в директивата за проекти, които се отнасят до националната отбрана. Сега вече сме добавили и проекти, които не са само за гражданска защита, но това са проекти, с които се отговаря на аварийни ситуации, които засягат гражданите. Ако има такава ситуация се оказва, че не винаги имаме времето да изготвим ОВОз и затова добавяме и този тип проекти към националната отбрана. Но за да сме сигурни, че няма да има злоупотреба с тази норма, тук казваме, че тези проекти се освобождават от това изискване, само ако са единствено за национална отбрана или ако са проекти, с които се отговаря на потребност от защита, гражданска защита. Така тълкуваме и прецедентната практика на съда. Например, ако имаме военно летище, към което ще строите и паркинг, дали ще освободим само летището или и паркинга. Идеята тук е да дадем изключение само на проекта, който е за националната отбрана или проект, с който се отговаря на нужда за осигуряване на гражданска защита. С всичко това отговаряме на проблемите по прилагаме. Така по член 2, 4, нещо, което не е в предложението на комисията, се дават конкретни изключения от директивата. От нашите опит е ясно, че са необходими такива изключения по член 2.4 отчитаме натрупания опит до сега. Искаме да уверим вашата комисия, че отчитаме всички съображения, за да сме сигурни, че няма злоупотреба с това изключение. Минавам на втория въпрос. Възможността за държавите членки да дадат изключение на проект, който е прият по силата на законодателен акт. Това ако имаме вече в директивата. И тук имаме обстойна прецедентна практика с делото на Белгия и много други дела, при които са оказани условията за изключенията. Сега гледна точка на комисия. Тук добавяме задължението за отчитане за онези държави членки, които са си послужили с тази норма. При това отчитане искаме да контролираме как държавите членки прилагат тази норма и с това изключение по силата на законодателен акт казваме, че това е много рядък случай, който рядко ще се ползва. Подобно на Дания, Белгия, Италия, там се е случвало. И ако желаете да си послужите с тази норма, трябва да се съобразите, съобразите с допълнителните условия за нея. По отношение член 2, алинея 3, ако добре съм разбрал, имате опасение за последното изречение. То се отнася до назначаването на конкретен орган за улесняване на постигането на съгласие. А първата част се изисква един комплексен подход. Нека да отбележа, че тази разпоредба е особено важна. Ще взема конкретен пример. Ако имаме инсинератор за изгаряне на отпадъци и той се намира близо до обект от Натура 2000, тогава се застрашава водния басейн на реката. Тогава ще е необходим овоз, комплексно разрешително, после и оценка по директивата за хабитати, евентуално и доклад по директивата Севезо, а също и доклад по рамковата директива за водите. Представете си какъв обем от работа ще трябва да се извърши от предприемача и всичко това трябва да протече по съгласуван начин. Тук бихме искали да улесним процеса по изготвянето на оценките. Намерението ни не е да утежним работата на компетентните власти. По-скоро очакваме от държавите членки да съберат всички компетентни органи около масата на преговорите, за да се улесни работата по проекта. Предполагам, разбирате колко трудно е било за комисията да посочи кой орган трябва да го направи. Това вече е въпрос на субсидиарност. Крайната цел е всички да седнат заедно и да уточнят как ще се изготвят оценките, като всичко това е в полза на околната среда и гражданите. По член 3 и хабитатите там посочвате необходимостта да се модернизира ОВОз като се отчитат измененията в климата, биоразнообразието и рисковете. Действително в член 3 нямаме подробна уредба. Там се опираме на принципите на директивата. Но тези въпроси придобиват конкретика в приложението на директивите. Там са детайлите, там обясняваме какво имаме предвид под оценка на изменението на климата и биоразнообразието. Нека да подчертая, че това няма да засяга всички проекти, защото би утежнило административната работа. Например, ако трябва да се оценят рисковете при ядрена централа или свинеферма, ясно е, че рисковете ще бъдат много различни в отделните случаи. Накрая ще реагирам на вашето безпокойство за думата в член 3 важни, сигнификант. добавихме, защото тя се среща и в член 2, параграф 1 и в цялата директива. Това е основният принцип. ОВОС се отнася до оценяването на значителния важния риск за околната среда. И това е важното изменение, което въвеждаме в член 3. В разпоредбите на член 4 и 5 в вашите бележки. Вие ги разглеждате едновременно, но аз ще ги разделя. Ще подчертая, че в член 4, но също съчетано с приложение 3, се опитваме да се справим с проблема за проектите, при които няма автоматично изискване за ОВОС, но те подлежат на скрининг. И тук изтъкваме проблема за раздробяването, разделянето на проектите, тук добавяме критерии в приложение трето, с което се справяме с този проблем. Може да кажете, че не се справяме напълно, но проблемът е достатъчно сложен. Смятаме, че даваме достатъчен арсенал в ръцете на административните органи, за да работят по проблема. По член 5 това е ключова разпоредба, тъй като се отнася до качеството на директивата за овоз. И това е една от най-съществените разпоредби на директивата, с което реагираме на вашите коментари. В член 5 вече реагираме на проблемите за разумните альтернативи на проекта, какъв вид информация трябва да се заложи в доклада за ОВОз и на какви въпроси да отговори предприемача. И в параграф 3, член 5 вече работим по проблемите за безпристрастност и предоставяне на информация по ОВОС, с което се опитваме да гарантираме, че докладите по ОВОС се изготвят от акредитирани технически компетентни експерти от е, независими лица, които са посочени от държавите членки. После в член 5 параграф 3 нещата трябва да се четат съчетано с член 8, тъй като говорим за валидността на данните, които се залагат в ОВОС. И един пример тук. Понеже изготвянето на ОВОС отнема известно време, може да се случи така, че ОВОС е изготвен 10 години преди одобрението за проекта. Това вече е много дълъг период. Междувременно околната среда е променена. Затова се опитваме да се справим и с този проблем. Сега, накрая, член 8, алинея 2. Член 8 съдържа много важна разпоредба, защото в алинея 1 казваме какъв тип информация трябва да се заложи в решенията, за да се покаже как се отчита околната среда. Във втора линея залагаме изисквания за мониторинг. И това ще се отнася до проекти, които имат както положителни, така и негативни ефекти. Нека да кажа, че философията на сегашната директива не са се променили. Продължаваме да имаме възможност да одобряваме проекти с негативен ефект върху околната среда. Ясно е, че няма да има инсенератор до Акропола крайна сметка от е, компетентният орган зависи да се вземе решението. С директивата се опитваме да гарантираме, че информацията, на базата на която се взима решението, е възможно най-обективна и най-пълна и че околната среда е отчетена. В този смисъл в член 8 добавяме задължение за предприемачи и компетентните власти да гарантират, че има мониторинг по провеждането на мерките по смягчаване на риска и че тези мерки са работещи. Да гарантираме също така, че ОВОС не означава единствено изготвяне на доклад на хартия, но че това означава, че това, което е оценено, се изпълнява на практика и то е ефективно. Това е ключово изменение, макар че като цяло философията на директивата е запазена. Надявам се, успях да отговоря на всички въпроси. Благодаря на господин Паци. Сега давам думата на госпожа Алкен. Благодаря. Благодаря на комисията. Очаквам с нетърпение да се работи по тази директива и се надявам, че ще имаме достатъчно време за нейното въвеждане. Тук е, работим по много сложни въпроси и в нашата комисия разглеждаме огромен брой петиции, които се отнасят до тази директива, която едновременно и добра, и слаба. Слаба е в е, приложението си и това сме го виждали по много поводи. Това в най-общ план по вашата работа. Защото именно а, а, това фрагментиране на въпроса а, е нещо, което искаме да избегнем. Когато говорим за субсидиарност, а, много добре трябва да помним, че е необходимо да се избягва ефективно конфликтът, конфликтът на интереси. Значи, кои органи ще оценяват нашата работа? До сега нещата не са достатъчно ефективни в това отношение. Аз лично бих искала да се осигури по-добра защита на правата на гражданите, защото това е много важна част от а, директивата за оценката на въздействието върху околната среда. Защото много често сме изправени пред инвеститори, богати предприемачи, е, и при тези условия за гражданите е много трудно е, техният техния глас да се чуе. Тоест, е, много важно е да се осигури възможност на гражданите да предявяват своите искания и правят своите възражения. Сега, когато става дума за спешни, необходимост от спешни действия. Имаме примера с Италия, където а, а, работата се суспендира, на, намесват се, намесва се войската, викат се военните, както е в случая в Лацио, да, за да охранява сметищата и така нататък. Разбира се, Никой не може да спре една страна, ако иска да се само, самоунищожи. В края на краищата това си е работа на всяка отделна страна, но трябва да направим всичко възможно европейското законодателство да не, не само позволява, но и да не насърчава подобен вид действия. Нахвърлям само някои мисли, защото те първо ще обсъждаме всички тези въпроси. И много добре е, знаем какви са проблемите, както господин е, Джонс е, ясно го показа, но това, което искам да подчертая, е, че е необходимо да си осигурим достатъчно време, за да свършим работа, която се очаква от нас по тази директива. Благодаря, госпожо Алкин. Да, господин Я. Благодаря, госпожо председател. Първо, смятам, че всички сме е, единодушни, че това е изключително важно становище и всички петиции, които получаваме, ни говорят за това, че има много проблеми при прилагането на директивата. Това означава, че ние от една страна трябва да се консултираме задълбочено, от друга страна не бива да прекаляваме с е, дължината и трябва да се проведат достатъчно срещи с координаторите и докладчиците в Сянка, така че да можем задълбочено да се заемем с темата. Трябва да анализираме всички проблеми, свързани с процеса на изготвяне на ОВОС и с всички колебания в тази връзка. Ясно е, че има проблеми, свързани с хармонизирането и петициите са доказателство, че ОВОз се извършва по много различни начини в държавите членки. А, особено при такива изследвания е много важно да се запази неутралност трябва да имаме начин да въздействаме върху процедурата. Защото ако проектът вече е реализиран и е факт, почти нямаме шанс. Разбира се, че не можем да реагираме като пожарната команда, но трябва да е ясно, че вносителите на петицията имат една информация, комисията има друга информация и те трябва да се сравняват така, че да сме сигурни, че ОВОС е проведен така, както трябва, направен както трябва в държавите членки. Няколко коментара към отделните членове. Член първи трябва да обсъдим изключенията много подробно. Аз се сещам само за едно изключение и това са природните бедствия. Ако човешки живот е застрашен и трябва, например, язовирна стена да се разруши в случай на наводнение, но това застрашава защитена местност, това е изключение. За военни проекти не знам те дали се планира толкова краткосрочно. Ако планирате военно летище, смятам, че това е по-дълъг процес. Не може да се говори за спешност. И също така трябва да различаваме между частни и държавни проекти. Всички видове проекти трябва да бъдат проверявани и ако има въздействие върху околната среда, а всеки строителен проект, например, има въздействие, трябва да има съответните смягчаващи мерки. Не можем да освободим всички държавни проекти от отговорността спрямо околната среда. Член 2. Обслужването на едно гише. Принципно съм за. Не бих бил за нов орган, но си спомням една мисия в Чешката република и проблемите в службите компетентни за околната среда, които просто нямаха връзка с останали органи, които имаха отношение към това и трябваше да се тича от едно място на друго. Така че смятам, че ако създадем една такава служба, би било добре. Член 3 обсъдихме, член 4 също е много важен. Всички проекти, които подлежат на ОВОз, трябва да бъдат надлежно проверени. Член 5 касае обективността. Разбира се, че ръководителят на, т.е. вносителят на проекта поръчва ОВОС, но трябва да сме сигурни, че проверката се извършва по независим начин. Член 8. А, тук става въпрос за а, наличните информации, а, и по какъв начин може да се осъществява мониторинг. Смятам, че тук трябва да има съвместна работа между комисията, държавите членки и нашата комисия. И трябва да работим заедно с докладците в сянка, за да изработим наше обосновано становище. Благодаря ви. Благодаря, господин Ян. Господин Буштинаро, моля да бъдете кратък. Санкю. Да, благодаря. Много любезно от ваша страна, че очаквате да бъда кратък. Действително ще се постарая. По мое мнение, смятам, че това ще бъде върховното постижение през нашия мандат постижение от нашата работа, с което отговаряме на опасенията на европейските граждани. За втори път се убеждаваме, че това, което вършим заедно с Европейската комисия е да изградим новата правна уредба за следващият програмен период 2014-2020, период на освояване на европейски средства. И ако наистина е така, кои са основните въпроси, на които до сега не сме отговорили или на които отговорът не е достатъчно ясен. Според мен, първото е как да осигурим обективност, неутралност, безпристрастност при изготвянето на ОВОС. Това е нещо, което винаги е било обект на дискусии. Сега по смисъл на предложението на комисията има подобрение и ние тук в нашата комисия по петициите ще следим отблизо за това да няма сговор между инвеститора, частен или публичен, и фирмата, която ще изготвя ОВОС. И най-вече при големи мащабни инфраструктурни проекти. На второ място трябва да се пояснят условията при които ОВОС за стратегически ефект върху околната среда ще е задължителна. Сега това не е ясно. При сегашната уредба се дава свобода на преценката на държавата членка да прецени дали такава стратегическа оценка е необходима. И в такива случаи комисията следва да отдели внимание и да каже ясно кога е задължително да се изготви такава стратегическа оценка. По-нататък, както и Маргарет вече посочи, трябва да се уточнят условията, при които ще се организират публичните изслушвания, така че гражданското общество да е неделима част от процеса. В Румъния, и в България и в Гърция имаме вече опит, включително и в Италия. И знаем, че понякога тези обсъждания са такива, че на тях компетентните власти канят свои приближени. Всичко е оркестрирано и в крайна сметка резултатът е катастрофа. По-нататък нещо, по което до сега не сте отговорили. Сроковете, в които държавата членка следва да даде отговор или на вносителя на петиция или на писмата на Европейската комисия. Виждали сме случаи, при които това е отнело години наред за определена държава членка да изпълни това свое задължение и да даде отговор на питане. И второто, трябва да е ясен срокът, в който Европейската комисия следва да действа. Трябва да има такива срокове за реакции, защото ако няма, нищо няма да се случи. От ключово значение е да се окажат сроковете. Иначе губим много време, нанасят е, се щети, често пъти непоправими. В такъв случай нищо не можем да направим. И по-нататък при трансграничните мащабни проекти, най-вече в енергетиката, в минното дело, в електроцентралите, ядрените централи, проекти за газопроводи, като Северен поток, Южен поток и подобни. Какви ще са реакциите на институциите? Какви ще са лостовете, с които ние като парламент и Европейска комисия ще разполагаме за отстраняване на проблемите. Не бива да забравяме това трансгранично измерение на проектите. То засяга участници, които се намират в различни държави. Ако работим по проект в Румъния и той засяга България или Украина, как ще реагираме? Как да ангажираме за участие заинтересованите страни през граница? Това е въпрос, на който комисията следва да има отговор. И последния ми коментар. Бих бих щастлив, но знам, че е наивно. Ако смятам, че в бъдеще ще продължим с това изключение. Сега за отбраната се дава сериозно изключение – а пък за бъдеще смятам, че би било неприемливо да продължим с подобно изключение. Председателя. Преди да дам думата на последният желаящ да се изкаже, трябва да кажа, че трябва да избързаме. Имаме промяна в дневния ред. Е, ще преминем е, веднага на точка 22, е, за да имаме възможност да изслушаме вносителя. Очевидно става дума за много важно становище. Становище, което засяга жизненно ваши интереси на гражданите. То се отнася до това как страните членки прилагат общностното законодателство. Повечето от оплакванията, които получаваме, са свързани с тази директива. Било е, липса на предварителни консултации в е, промишлени проекти, златни мини, рибни е, стопанства, е, всякакви, е, всякакви други проекти, които добив на шистов газ и така нататък, които много често се опитват да избегнат изискванията на общото законодателство по отношение на ОВОС. Идеята за участието на гражданите в този процес трябва да бъде по-сериозно е, изведена на преден план. Благодаря. Сега имаме време за господин Хундис или Зимбаджис да кажат няколко думи в заключение на тази е, предварителна първа размяна на мнението. Ако имате нещо особено важно, само да кажете. Ако не, ще видим веднага към обсъждане точка 22. Имате думата. Благодаря. Благодаря. Ще бъда съвсем кратък. Просто ще дам един първи коментар. Имаме нужда от време, за да проведем нашето обсъждане – и за това може би трябва да променим графика, който сме предвидили. А, един коментар за, към а, представителя на комисията. Всички различни теми, а, свързани с а, изказванията на колегите, могат да се разпределят в различни категории. От една страна съществува безпокойство, а, свързано с приложението на сегашната директива и има луфтове, които трябва да бъдат отстранени. От друга страна, аз самият съм обезпокоен във връзка с настоящата економическа криза. Имаме нужда от растеж. И в моята държава този растеж се преследва с всякакви бързи средства, изисква се гъвкавост и очевидно всички мерки вървят в тази посока. Ще дам един съвсем кратък пример. Какво означава извънредна ситуация? Ако вземем, например, моята държава. Нужно е депо за отпадъци и процесът се проточва, депото не е създадено, отпадъците се трупат и започват питания – след което може да се вземе решение тези отпадъци да се депозират, да се депонират в други държави. Това не може да е решение на въпроса. И а, тук не се спазва европейско законодателство. Няма да коментирам този въпрос по-подробно. искам да се обърна към а, друг въпрос, който иллюстрира сериозността на въпроса, а, именно а, правилното приложение на директивата, което води до економически и обществени ползи за европейските граждани и за економиката. Трябва да водим нашите обсъждания в тази посока. Защото ако се съсредоточим върху разходите или върху изключенията, това е, не е, погреш, е погрешната посока. Председател, благодаря Но господин Хунди. Сега имаме още 10 минути за следващия въпрос. След това ще имаме достатъчно време да обсъдим въпроса. Сега ще продължим по най-бързият начин с следващата много важна тема. ще обсъдим предложението на комисията по-нататък. Сега продължаваме с точка 22. Петиция от а, госпожа Дениса Ластовкова, а, свързано с а, италиано-словашки консорциум за енергия и свързан с енергийната промишленост в Словакия. Všetkým za túto príležitosť sa osobne zúčastniť pojednávania našej pety. Добро утро! наша петиция. Не знам, че будете най-скоро. Много благодаря за възможността да участвам лично в обсъждането на петицията, която съм внесла. Не знам дали петицията трябва да бъде прочетена предварително, съвсем накратко. Може да бъде представена. Týka projektu vyraďovania jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach. Тъй като времето е много кратко, искам да се спра на три най-важни страни на, на проблема, когато става дума за извеждането от употреба на ядрени съоръжения. Въпросът е, може да се раздели на три. Ядрена безопасност, преди всичко, безопасността при извеждането употреба на а, атомните електроцентрали е особено важна. За да може да се осигури тази безопасност, извеждането от употреба трябва да се извършва от изпълнители, които са доказали компетентността си в, в, в сектора за да се изпълнат тези изисквания. Ядрената безопасност и компетентността на онези, които извършват извеждането от употреба, трябва да се направи необходимото за финансирането. Финансирането трябва да е на такова равнище, не може да се говори тук за спестявания, защото при извеждането употреба на ядрена инсталация трябва да се изпълнат някои задължителни изисквания, при които не може да има каквото и да е, не могат да се правят каквито и да е економии. Когато Словакия започна извеждат от употреба на своята АЕЦ, тя поиска съответно финансиране. При... Ако Словакия бе продължила да използва атомната електроцентрала, тя щеше да може е, да натрупа достатъчно средства, за да може да бъде изведена от употреба, но тъй като Трябваше АЕЦ, словашката АЕЦ да бъде изведена от употреба предварително. Нямаше достатъчно натрупани средства, за да може тя да бъде изведена от употреба съгласно изискванията. В момента сме стигнали на етап, когато става дума за физическото извеждане от употреба на елементи от централата, т.е. процес, който е необратим. Затова е необходимо Европейската комисия да продължи да финансира този процес. А нашата организация, е нашия консорциум, това е не на, с организация с идеална цел, която аз представлявам, а, а би искала да посочи, че в момента Европейския съюз е предоставил само една трета от средствата, които Словакия очаква да получи между 2014 и 2020 година. Очакваме да получим около 300 милиона евро през този период, а Европейския съюз предлага да даде само 1 милион, само 100 милиона. Както споменах, вече започнали процесът е необратим. Той трябва да бъде непрекъснат за да може да се отговори на всички изисквания за опазване на околната среда и безопасност. Така че не можем да си позволим економии, нито пък може процеса да бъде преустановен по средата на пътя. Подобни, подобни процеси върват и в Литва и България но в тези страни вече още не е започнал процеса на физическото извеждане на инсталациите от употреба, докато в Словакия този процес е започнат и затова за нас е особено важно да продължи непрекъснатото финансиране на процесът на извеждане на ядената атомната електроцентрала от употреба. искам да посоча, че тук участват в държавна компания Арис, а също така и Европейската банка за, реку... за възстановяване и развитие. И бих е, е, така предложил най-скромно е, на вашето внимание необходимостта да бъдат поканени представители на тези организации при обсъждането на този въпрос. Да обобща. Става дума за извеждане от употреба на атомна електроцентрала, процес, който вече е започнал и за осигуряване на достатъчно безопасност е необходимо да има достатъчно адекватно финансиране. Благодаря. А сега ще дам думата на представителите на комисията. Господин Кешнер. Имате думата. Благодаря, госпожо председател, за възможността да отговорите ти. Своя отговор ще припомня контекста, при който се осигурява финансовата подкрепа от Европейската комисия и на каква логика почива тази подкрепа. Възоснова на нормативната уредба на Европейския съюз и по-конкретно ядрена безопасност и отпадъци, обхващаме и извеждането от експлоатация на ядрени централи, което е отговорност на държавите членки и те следва да осигурят адекватно финансиране. Коректно бе подчертано, че Словакия поела ангажимент да изведе от експлоатация тази ядрена централа в контекста на своето присъединяване. И в отговор на това Европейския съюз е поел задължението да окаже подкрепа за това извеждане и не само за това, но също да се работи и по последиците, които проистичат от това извеждане от експлоатация. Този ангажимент е бил със срок до края на 2006. Сериозното финансово бреме за Словакия е преразгледано в края на 2006 и това се предвижда в протокола за присъединяването. Решено е отново да се предостави по Евроатом, член 3, финансова подкрепа. Впоследствие, до 2013 Европейският съюз е заделил и предоставил 613 милиона допълнителния ангажимент на Европейския съюз да се подкрепи Словакия – не е бил с намерение да се покрие допълнителните разходи. И все пак постига се напредък, тъй като безопасността е първостепенен приоритет. Затова е решено да се удължи финансовата подкрепа и след 2013. Затова комисията предлага допълнителни 115 милиона финансова подкрепа за периода 2014-2017. Така, общия обем на подкрепата е малко повече от 700 милиона и това покрива над 50% от новите разходи, както са преоценени за извеждане на централата от експлуатация. Това е финансовата подкрепа, която се основава на действащата нормативна уредба. Тук трябва да отчетем не пълния обем на разходи по извеждането експлоатация, но също и срокът, в който се извежда експлоатацията след нейния крайен ресурс. Тук трябва да сме внимателни, за да не се стига до свръхкомпенсации, защото ще поемем риска от нарушаване на конкуренцията. В заключение, Относно причините, ще кажа, че европейското финансиране не, не бива да покрива пълния обем разходи по извеждане от експлуатация. Това е отговорност на словашкото правителство. Те трябва да осигурят е, успешно приключване на този процес и набирането на финансиране. Повтарям, това е отговорност на Словашката република и това е едно от условията, записани в предложението на комисията. Тази разпоредба, както и останалите, са изцяло в духа на препоръките, които получихме от аудиторите, от Съда на аудиторите, а също и от Европейския парламент. Благодаря. Кирхнер, Пашка, Благодаря, господин Кирхнер. Господин Паскар. Важени колеговия, важени... Благодаря за думата. Уважаеми колеги, бих искал да ви кажа, че тази централа не е изведна до експлуатация след края на нейния ресурс. Тя е затворена след общия ремонт на системите по безопасност, извършен от Westinghouse. Аз бях част от словашкото правителство, когато провеждахме този ремонт и помня много добре тези събития. Тук трябва да си служим с верните факти. Тази централа можеше да работи още 30 години. Въпреки това, словашкото правителство да се изведе от експлоатация, тъй като Австрия ни помоли за това и австрийските партньори нямаха доверие в технологията, която е внедрена там. Те ни помолиха да съкратим оперативния срок на централата с 20 години. Въпреки, че ядрената централа беше съвсем наред и функционираше нормално, приехме това като отстъпка. И ние не очаквахме Европейската комисия да поеме пълните разходи. Проблема тук е, че процесът е необратим. Не можем да го спрем, нито да го забавим защото това би поставило в опасност гражданите на Словакия. Трябва да продължим с процеса по извеждане от експлоатация. Искаме си нашите партньори от Латвия и България, които са изправени пред същия проблем по извеждане на централ от експлоатация, да кажат своята дума. Те все още не са започнали с физическото извеждане от експлуатация. Направени са разчети от Европейската комисия и коефициентите не са благоприятни, защото сравнено с коефициентите за Латвия и България, Словашката република не е получила толкова, колкото е очаквала. И все пак Словакия ще продължи с процеса по извеждане от експлоатация. Бихме искали да разчитаме на регулярно финансиране, дългосрочен план – не можем да се опрем единствено на мнението на комисията. Те казват, че ще ни дадат определена сума, а в крайна сметка се оказват, че не я получаваме. Господин Ромпой също изрази своето мнение на последното заседание на съвета и бе предложено финансирането да се увеличи от 100 милиона на 200 милиона. Съветът смята, че изчисленията на комисията не са съвсем правилни, не са коректни. Благодаря. Ďakujem pekne. Veľmi, veľmi v krátkosti. Благодаря. Ще бъда съвсем кратък, тъй като моя колега Бошка вече посочи главните доводи. Подкрепям тази петиция и тя несъмнено заслужава да бъде подкрепена. И то по две главни причини. Тези ангажименти бяха поети като условия за присъединяване на Словакия към Европейския съюз. Това беше направено по искане на Австрия. Тогава исканите не бяха реалистични, те бяха, се основаваха на една е, идеология, насочена против ядрената енергетика. Но тъй като Словакия тогава трябваше да се, присъединяваше към Европейския съюз, е, ние приехме това, въпреки че искането не се основаваше на експертна оценка. Всички високо квалифицирани агенции е, посочваха тогава, че е, животът на централата трябва да бъде поне още 30 години. Но Австрия е, тогава посочи, че колкото по-дълго трябва процеса на извеждане от употреба, употреба толкова по-скъп ще бъде този процес. Това трябва да се вземе предвид. Поради това, че ще има странични колатерални вреди. Това знаем от а, други подобни примери. Колкото по-дълго трябва процесът на изведената употреба, толкова по-скъп е той. И, и затова е, са раз... основателни исканията за финансиране, защото колкото по-бързо се изведе инсталацията от употреба, толкова по-ефтино ще струва това. Ако процесът трае още 5 години, ще е, се наложат допълнителни разходи. Т.е. колкото по-бързо свършим работата, толкова по-добре. Иначе е, цената на процеса е, ще нарасне и затова смятам, че е основател на петицията. Благодаря, госпожа Алкен. Благодаря, е, госпожо председател. Това е много интересна петиция. Неодавна говорихме а, за директивата за ОВОз. Ставаше дума, а, в един случай ставаше дума за една голяма ферма, в другия случай за атомна централа. Разбирам опасенията на Австрия по отношение на АЕЦ в Словакия. Въпросът с отпадъците от елените централи не е решен, него ще го завещаем на внуците си. И трябва да се каже, че е много скъпо извеждането употреба на атомни електроцентрали, включително и на словашката. когато се, се оценявало колко струва, те не, не е взето предвид колко ще струва тяхното извеждане от употреба. Става дума за някакви пазарни цени, но тъй като е, ядената енергетика се субсидират в такива големи размери, много трудно е да се установи колко всъщност струва тя. Така че е, едва ли може да се каже, че ще подкопаем действието на пазарните механизми, ако субсидираме Словакия и извеждането употреба на нейната атомна централа, но във всички случаи ядрената енергетика се субсидира много повече от който и да е друг промишлен отрасъл. И мисля, че трябва да бъдем щедри. Словакия пое един ангажимент, опитва се да го изпълни, но трябва, тук трябва да се каже, че комисията изобщо е твърде щедра, когато става дума за атомната енергетика. Ако сравняваме извеждането на една такава инсталация, примерно с извеждането употреба на една ферма. виждаме за какво става дума. В Дания имаме реактори, само, които се използват само за научно-изследователски цели. Обаче извеждането от употреба на тези два мънички реактора в Дания, които бяха научно-изследователски реактори, се оказа, че струва ужасно скъпо. А, и затова а, трябва да кажа, че а, изобщо скандал, че са построили атомна електроцентрала в а, Словакия, без, да са, без предварително да са отчели колко ще струва извеждането и от употреба. Впрочем, това се е знаело, но никога не, не е включвано в цената когато предварително се оценява колко, какво ще струва една атомна електроцентрала. Станахме свидетели на аварии, но такива сигурно ще има и в бъдеще. Вижте какво става в Япония и колко струва това. Благодаря, госпожа Алкен. Господин Яха. Благодаря, госпожо председател. Сега с микрофон. Моите колеги а, очертаха възможни а, отговори, но аз бих искал да не а, стигаме до конкретно решение, защото очакваме отговор на комисията и освен това имаме нужда от един преглед на ситуацията, какво е положението с конкуренцията, защото самият аз не съм достатъчно информиран какви са правилата на играта, така да се каже. Трябва словашкото правителство да даде реалистична преценка на разходите, които се очакват. И това е моето предложение. Може би трябва да гласуваме, но това са моите забележки. Писмен отговор на комисията, правилата на играта и преценката за разходите от страна на словашкото правителство. Това смятам, че е необходимо. Благодаря, господин Ян. Ще оставим въпроса отворен, свързан с петицията. Сега продължавам на английски. Uh, Също така това не е в компетенциите на омбудсмана, защото това е финансов проблем, който възниква от този процес. И не можем да го решим тук. Разбира се, нуждаем се от цялата информация за извеждането от експлуатацията и словашката гледна точка, що се отнася до парите. Но опасявам се, че ние като комисия по петиции не можем да се справим сами с проблема. Тук се присъединявам към думите на господин Яр. И питам се, можем ли да очакваме допълнително данни и следва ли да подкрепим тази петиция. защото сякаш е, липсва ясна тактика. Най-вече по въпроса за ядрената безопасност в е, Европа всички сме потърпевши от е, Чернобил и това ясно се съзнава в цели Европейски съюз. Трябва да се справим с една такава ситуация, при която действаме от една страна обективно и от друга страна поемаме отговорност като Европейски съюз, всички заедно, не отделната държава членка. Това се отнася не само до Словакия, не само до Австрия като нейн съсед. Отнася се до цяла Европа. Просто набелязвам проблемите. Тук те остават без отговор. Във всеки случай следва да преценим коя друга комисия би могла да се заеме с а, тази петиция и да излезе със становище по нея. Now we go. Uh, you have to be thinking. Продължаваме с uh, обмислене на въпроса, господин Бостинаро. The, the... Да, госпожо председател. Изключи се микрофона на господин Бостинаро. Комисията, която се трябва да се занимава с този въпрос, преди всичко е ИТРЕ. Комисията по въпросите на промишлеността и енергетиката. Но трябва да видим какви са правните рамки, какви са ангажиментите поети от страна на Европейския съюз и от страна на Словакия, защото това не е въпрос само на словашкото правителство. Европейската комисия а, е, реши да поиска от Словакия извеждането от потреба а, на атомната електроцентрала и ако оценката на разходите е била нереалистична, някой трябва да поеме разходите по разликата, които възникват между предварителната оценка и реалността. Ние може да очакваме една отделна страна членка, било Словакия, била която идея друга, да поеме цялата отговорност за една подобна работа. Аз съм против подобен подход. Това е съвместно решение, споразумение между Словакия и Европейския съюз и разходите трябва да бъдат поети и от двете страни. Като този процес трябва да бъде а, приключен колкото може по-бързо. И за тази цел е необходимо да имаме реалистична оценка. А такава оценка може да даде комисията ИТРЕ. За тази цел петицията трябва да не бъде закривана. Още повече, че тук става дума за прецедент. Защото скоро подобни процеси, които текат и в България и другаде, вероятно ще доведат до искания а, ние да решим проблема на европейско равнище. Говори председателката, но а, не е включен микрофона, затова не я чувам, не мога да ви кажа какво казва. Ще оставим а, петицията отворена, ще изпратим, препратим на ИТРЕ и ще ви държим в течение. Сега връщаме се на нашия дневен ред. Сме до точка 15-та. Петиция внесена от Даниела Спера с италианско гражданство относно проекта за изграждане на а, газопровод в Набуя. Газопровод в Пулия, извинявайте. Госпожа Спера е тук, тя ще представи петицията. Добро утро на всички! Благодаря на Комисията по петициите за възможността да представя моята петиция и проекта. Аз ще говоря от името на общината в Таранто. Имаме сдружение, което се казва Легами Йоници и ще говоря за проекта за рафинерия Ени. Първият проект е за пренос на суров петрол от региона Базиликата, а вторият проект е свързан с нарушение на овоз, който е изготвен по поръчка на фирмата Ени. Става въпрос за замърсяване в община Таранто, което е значително според нас и все още няма решение за това. Искам да ви представя една инициатива, която се казва Темпа Роса и от момента, в който внесохме петицията, получихме нова информация и документи, които могат да бъдат приложени към настоящата петиция. Може да се установи нарушение срещу директивата за ОВОС и директивата Севезо. Тези две директиви са нарушени защото според двете директиви се, изисква, и се изисква предварително проучване в случай на проекти, при които се очаква да имате въздействие от значителен характер върху околната среда. И след изготвянето на ОВОз трябва да бъдат разработени предложени инициативи на проектите, също така трябва да бъде информирано населението. Трябва да има също така оценка на риска, трябва да бъдат изслушани гражданите а, и тяхното мнение във връзка с рисковете на един проект. Така че при издаването на разрешение за осъществяване съответното министерство трябва да изисква от фирмата ЕНИ да спазва действащото законодателство от 2009 година. А тези критерии не са били изпълнени от доставчикът на енергия ЕНИ. Подобни изисквания се съдържат също така и в директивата Севезо. Италианското правителство взе положително становище във връзка с този проект и той беше одобрен. Въпреки това, ние сме на мнение, че имат, има нарушение срещу споменатите две директиви. Ние се сдружихме и предприемаме мерки Смятаме също така, че обществеността не беше информирана както трябва и не е наясно, че има нарушение. Информациите, дадени на обществеността, бяха непълни и за това ние сме на мнение, че а, ОВОС е бил проведен а, без достатъчно информация, дадена от а, фирмата Ени. В директивата Севезо се казва, че един проект не може да бъде започнат без да има достатъчно информация, касаеща сигурността. Министерството на околната среда одобри този проект през 2009-2010 година но ние смятаме, че е неприемливо да се приема от страна на правителството такъв голям проект, който носи със себе си огромни рискове за околната среда. И смятаме, че а, при изготвянето на ОВОС тези рискове са били игнорирани. Директивата Севезо изисква незабавното предаване на информация, свързана с рискове и изготвянето на доклад, свързан с безопасността. Също така, директивата Севезо изисква обществеността да бъде информирана. Това са причините, по които ние смятаме, че има нарушения. Ние смятаме, че нарушенията са във връзка с пожарната безопасност и информираността на обществеността. Обществеността беше изключена и не можеше да възрази. И смятаме, че ОВОС не е надлежно проведен проектът включваше изграждането на нови съоръжения за съхраняване на а, петрол а, в големи количества, 180 милиона литра и смятаме, че в а, зони, които са гъсто населени, не бива да се осъществяват а, такива проекти. Има Например, един обществен път, който минава в близост до рафинерията, в близост има болница, има център за а, наркомании и смятаме, че има риск от ефект на доминото, който също не е бил взет под внимание при изготвянето на ОВОз и всички тези фактори са били игнорирани. и те са били игнорирани в хода на изготвянето на целия доклад по ОВОз. Разполагаме с документацията и сме я предоставили на Комисията по петициите. А, във връзка с нашата втора петиция, то вашата комисия също разполага с най-новите документи, които ние имаме. Благодаря. Давам думата на госпожа Никълсън от комисията. И така комисията образува производство по процедурата файлът. Е, обменят се писма с правителството. До сега сме получили три отговора Последния отговор е от 14-15 януари. Продължаваме да го проучваме. И все пак можем да ви предоставим информация относно предполагаемите нарушения на европейското законодателство, като си има предвид, че продължава нашето разследване по другите твърдения. И проекта за рафинерия при Таранто е получил разрешение през 2011 с постановление, в което се казва, че трябва да има публично изслушване през април 2010 и после 2011. И нетехническите данни са публикувани на Министерство на околната среда в неговия вебсайт. Има детални механизми за информиране на гражданството. И по-нататък в директивата за ОВО се казва, че резултатите от изслушването трябва да се отчитат при провеждането на процедурата по издаване на съгласие. В директивата по ОВОС се оказва съдържанието на информацията, което следва да се публикува и по-конкретно епидемиологични проучвания и рискове, които не са това не е включено. До този момент Европейската комисия не установява нарушение на директивата по ОВОС. Сега директивата за отпадъците, не, на нея се позовавате във вашата петиция. Това сме го засегнали в преходния отговор. И на този етап казваме, не отчитаме нарушение на тази директива. В петицията вие казвате, че има нарушение и на законодателството за безопасност на храните. Искате ли да се коментира по това? В такъв случай ще дам думата на колегата от Генералната дирекция защита на потребителите. Grazie, sono Пауло Карикато дела Диджи Сан. Благодаря. Аз съм от Генерална дирекция Санко. В получената от нас петиция и документите, които разгледахме, установихме, че в близост до а, рафинерията има мидни стопанства. И подобни е, ферми, в, които се отглеждат е, аквакултури, е, се, се регулират от регламент, прият през 2006 година в който се излагат е, изискванията за а, е, отглеждането на подобни двучерупчести молюски, миди. И в приложението на регламента се казва, че е необходимо да се направят е, съответни проверки от е, местните власти. И се е, излагат какво трябва да направят съответните власти и какви анализи трябва също да бъдат проведени. Когато една такава се разрешава в нея отглеждането в аквакултура на такива двучерупчести молюски. Миди в случая. Тяхното отглеждане е доста сложна работа. Много внимателно трябва да се оценят условията на средата, тяхната здравословност и местните власти, както и националните власти, които отговарят за хигиената и безопасността на храните, трябва да вземат предвид всички възможни замърсители. Не става дума само за микробиологически анализи на въздуха, на водата, но също така и възможни химически замърсители, а, както и токсини. Всичко това трябва да се изследва преди да се а, разреши отглеждането на миди в а, такива аквакултурни ферми. В документите, с които се запознах, предоставени ми от колегите от Генерална дирекция околна среда, установявам, че присъствието на поликлорбифенил в околността. И в, в този район вече не се отглеждат миди, защото според кмета е възможно а, заразяването им с а, това токсично вещество. Очевидно, това вече ви показва колко трудно ще бъде този район да отговори на изискванията. Защото присъствието на такива токсини е абсолютно забранено за места, където се отглеждат е, молюски или миди в случая. Необходимо е да се направи оценка. Аз не разполагам с всички необходими документи, но трябва да се провери как е класифицирана а, тази област, този район преди 2011, когато Очевидно, че направените проверки а, са показали, че не, не може там да се отглеждат миди, които да се изнасят на пазара но необходимо е да се види какви критерии са били използвани от властите, за да класират, класифицират по този начин този район. В този затворен морски район се отглеждат дребни, дребни миди, които са още твърде малки, твърде малки за консумиране. che ancora non è adatto al consumo umano dovrà essere verificato. Но, но трябва да се провери дали те съдържат да, е, са заразени с диоксини или поликлор, полифенол, Защото тези токсични вещества вероятно ще останат в тези молюски дълго време, дори когато те пораснат и станат вече годни за консумиране. Значи бяха изпратени три писма до италианските власти и може да ви осведомим за това, което ни казаха италианските власти – Значи, предварителният доклад и свързаните с него предварителни данни за разрешаване. Те са дадени на оператора през март. Неговата дейност е суспендирана, за да може да се проведат консултации и да правят съответните заключения, така че властите да могат да решат, могат ли да се разполагат такива дейности. Община Таранто поиска нова информация, поиска нова информация, за да може да проведе публични консултации. В резултат на оценката на този доклад, съответните власти все още не са в състояние да подготвят нов план за извън, извънредно а, положение, нито да се консул, да консултират обществеността, нито да оценят евентуалните а, домино резултати, т.е. допълнителни а, верижни въздействия. Нещо повече, италианските власти е, съобщават, е, че новият е, плащ външна дейност в извънредни обстоятелства ще бъде подготвен след завършване на предварителния доклад за безопасността и възможно ли е даването на разрешение. Комисията прави следното заключение. Докато е вярно, че информацията, която се съдържа в доклада за безопасност е много важна за подготов, подготовката на плана и оценка на верижните последици, вероятно властите вече разполагат с необходимата информация, за да изпълнат тази задача. Единственото, което липсва, са резултатите от допитването до обществеността. Може да се каже, че такова допитване не е направено в необходимата мяра. Всички тези въпроси се разглеждат в писмото на комисията от 13 декември 2012 година и от по-късните наши съобщения. В скоро време ние ще подготвим съобщение, с което ще ви информираме за резултатите от това разследване. Колкото до втората петиция, можете ли малко по-бързо? Тъй като има още много петиции, които трябва да разгледаме. В комисията разгледахме и двете петиции. И в ОВОСа за двата проекта не открихме нарушение на обществото законодателство. Във втората петиция, както вие казахте, нашите доводи са по-конкретни. Установихме нарушение на четири различни законодателни акта. Получихме от е, италианските власти информация, но тя не показва, не показва нарушения в четирите проекта, за които става дума. И за да спестим време, ще ви предам тази информация в писмен вид. Да, това ще бъде много полезно. Ще, ще помогне нашето общуване с комисията. Госпожа Алкен. Да, Нека да остане отворена петицията. Ще си призная, че съм малко шокирана, като говорим за ферма за миди. И тук става дума за консумация от човека, а говорим и за диоксини. Много ви моля, диоксини не бива да се допускат там, в тази околна среда. И ако се окаже, че диоксините стигат до човешки организъм, Знаем, че те се натрупват там. Надявам се Европейската комисия е, добре да разбира посланието тук и, и тази опасност, че макар и малки количества диоксини са много опасни. Председателя. Благодаря на госпожа Оген. Господин Яр. Äh, Аз също бих оставил петицията отворена, защото без да оценявам, искам да кажа, че комуникацията все още тече. И независимо дали става въпрос за миди, за, за консумация от хора, диоксинът си остава опасен. Бих искал нашата комисия да проследи хода на събитията в тази връзка. Добре, значи петицията остава отворена. И пристъпваме към следващата точка от дневния ред. Господин Серджо Диана ще представи своята петиция. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на парламента за това, че прие нашата петиция. Председателят казва, ние а, не говорихме, пропуснахме 17-та точка, но сега даваме думата на господин Сарджо Диана. Петицията под номер 17 не е обсъдена. Въпреки това, първо ще изслушаме ще говорим за 17-та точка от дневния ред. Благодаря. Добър ден! Аз ще представя три петиции. 483 от 2007 година, 1147 от 2008 и 1472 от 2009 година. Аз също така съм представител на Алпе Адрия Грин. Петициите са във връзка с изграждане на заводи за регазификация в близост до Триест. Нашата загриженост е свързана с рискове за безопасността. Какво е положението в момента? Тук става въпрос за изграждане на газови терминали и съоръжение за регазифициране на предприятието Gas Natural. И а, това са а, съоръжения, които се намират в морето и на сушата в залива на Триест. Първият проект беше подложен на повторен овоз от страна на Министерството на околната среда. От друга страна обаче има разрешително за осъществяване на проекта от това министерство. Във втория случай проект, който се намира в морето, той вече има. Той трябва да представи ОВОз. Нашата петиция касае процесът на издаване на разрешително. Първият терминал вече получи такова разрешително възоснова на проведен, проведен овоз. Имаше две такива проучвания. Първо за самото съоръжение и второ за газопроводът. Не сме съгласни с това и във връзка с това подадохме петицията. Съоръжението за регазификация на пристанището в Триест също получи разрешение, без да е проведено стратегическо проучване за околната среда. То е необходимо, защото има промяна в планът на, за регулация на град Триест – а този план, за него все още не е направено такова стратегическо проучване за околната среда. А терминалът за регазификация засяга всъщност Италия, Словения и Харватска. Две държави са членки на Европейския съюз, а друга предстои да се присъедини. Това съоръжение ще бъде разположено в залива на Триест, е, едно доста затворено място и се очаква да има въздействие върху околната среда. ОВОС е проведен, но е, не и в съответствие с изискванията на директивата. В Словения това беше направено постфактум и не бяха представени всички необходими документи за е, извършването на ОВОС за двата проекта. Ние сме описали това състояние и там няма промяна. По отношение на сигурността на двата проекта и в двата случая ще се стигне до повишаване на рисковете за движението по море в залива на Триест. Предприятието Gas Natural е, се намира в областта на пристанището и в непосредствена близост до град Триест, така че дейността му а, също е свързана с повишени рискове. А, тук смятаме, че има нарушения на директивата Севезо а, за предприятия, които са разположени в а, индустриални зони, а, но в близост до града и трябва да бъде информирана обществеността, което не се е случило при този проект. Обществеността не е получила всички необходими информации, особено във връзка с проекта на Gas Natural в залива на Триест, на пристанището. Липсата на информация касае всички стъпки от разработването на проекта, включително и информацията за ОВОС. Този проект в близост. Тези два проекта са на отстояние около 15 км и става въпрос за съоръжения, които могат да обработват 8 милиарда кубични метра газ годишно те са разположени изключително близко една до друга и това означава, че едва ли и двете съоръжения са необходими за регазифициране. И двата проекта са на етап издаване на разрешение. Ние смятаме, че а, осъществяването на тези проекти а, са свързани с повишаване на риска за населението и за морския транспорт обръщаме внимание на тези факти. В пристанището на Триест от 45 години насам се намира най-големият терминал за петрол, който снабдява цяла Централна Европа. А, съоръжението за регазифициране на газ Natural би било разположено е в непосредствена близост до петролния терминал. Така че в случай на нападение върху едното от е, двете съоръжения може да се наруши, да се нарушат доставките на петрол за цяла Централна Европа, да не говорим за последиците на околната среда. И това са достатъчно тежки рискове. Осъществяването на двата проекта ще доведе и до замърсяване на въздуха, а степента на замърсяване на въздуха в региона вече е достатъчно висока и има такова постановление от 2008 година 248 от 2008 година и във връзка с тези два проекта може да очаквам по-нататъчно замърсяване на въздуха. Това обстоятелство също не беше отчетено при изготвянето на ОВОз. Освен това, има още един аспект, свързан с процеса на а, издаване на разрешително. Трябва да бъдат оценени и альтернативни местоположения за изграждането на съоръжението. Такива альтернативни места не бяха посочени. Едното място за изграждане на съоръжение се намира само на 400 метра от териториалните води на Словения. И ще се отрази особено на доставките на газ с танкери в пристанището. Тези два проекта се намират в триъгълник между три държави и за това трябва да се водят преговори и да се обменя информация между тези три държави. Тук става въпрос и за правния статут на пристанището на Триест, което се намира също в гранична зона. През август 2012 година имаше изказване на ресорния министр във връзка с пристанището на Триест и той каза, че пристанището има специален статус във връзка с член 2 от приложението към член 8 на споразумението за мир и а, това пристанище в Триест не е собственост на италианската държава, а на всички държави, така че италианското право, а, което отговаря на европейското право, не е приложимо в случаи свързани с пристанището на Триест. Така че разрешителното за проекта на газ Нетурал, което е свързано с изготвяне на ОВОз, е свързано с разрешение на ниво Европейски съюз, но то противоречи на правния статут на пристанището в Триест. Благодаря. Сега ще чуем представителя на комисията Хер Гинеско. Господин Гинеско. You, Благодаря, госпожо председател. Да, това е едно отдавнашно разследване, което комисията води и поддържаме контакти с компетентните органи в Италия. Триест е обект на няколко наши проучвания всъщност. Сега ще говоря за това конкретно разследване, където работим по няколко проблема. Първото е едно пилотно разследване, свързано с измененията в плана за пристанище порт и за общото му назначение. Това само по себе си не обхваща този проект за газификация. В тази област имаме разследване и работим с италианските власти. Струва ни се, че е, необходимите процедури са стартирани и за е, двата обекта. И е, следим отблизо развоя на събитията там. Тук ще изтъкна следния факт. Съгласно директивата за ОВОС, подобна обща оценка е задължителна само за предприятията и програмите, които са указани в самата директива. И за да попадне в приложното поле на директивата, една планирана програма следва да се изисква с нормативна уредба и да е приета по силата на такава. Оказва се, че няма европейски акт, нито италиански акт, с който се задължава фирмата да обхване тези обекти. Следователно не е задължително да се приеме такъв план няма задължение за подобна оценка за тези обекти по регазификация. В моето въведение казах, че италианските власти провеждат оценка по плана за общото предназначение на Триест, също и пристанище Триест. Що се отнася до директивата Севезо, тук тече друго разследване. Имаше процедура по наказателни действия. Тя приключи миналата година. Тук разследването от по-общ характер и е свързано с прилагането на директивата Севезо за действащите инсталации в зоната на Триест. Значи не се отнася до регазификацията, защото такъв проект тогава не е съществувал. Има ново пилотно разследване също така и то се води във връзка с прилагането на член 8, верижния ефект за всички действащи инсталации в тази зона. По това получихме допълнителни отговори от италианските власти, които в момента анализираме. Сега изтъкваме, че това не обхваща проекта за регазификация, защото все още не са издадени разрешителни за тях. И те не са обхванати от тези изисквания, които разглеждаме като приложими към другите инсталации, които работят в момента в тази зона. Връщам се сега на обекта за регазификация. Стартираме, стартирахме през 2009 процедура от типа пилотна за допълнителна информация. Отнася се до три инсталации. И ситуацията е различна при отделните инсталации. Накратко, има офшорен проект за ОВО ОВОС е издадена през 2009 там, обаче няма съгласие и разрешение за проектиране и изграждане, което означава, че проектът все още не е одобрен. Оказва се, според информацията, която добихме от италианските власти, че разрешението няма да бъде издадено, докато не приключи ОВОз за газопровода, което е втори проект, по който ще говоря. Съгласно най-новата информация, наблюдаваме положително развитие на нещата. За пристанището се провеждат процедури по ОВОз и SEI е стратегическа оценка. Пристанищните власти предвиждат увеличаване на обема на морския трафик при това пристанище и се поставя въпроса за терминала. Този аспект следва да се застъпи в процедурата по ОВОз вследствие на контактите ни с министъра на околната среда на Италия са стартирани допълнителни процедури за ОВОз. Както вече казах, през 2009 е издадена е издадено постановление за стратегическа оценка. Ние следим отблизо развоя на тези събития. Вторият проект се отнася до тръбопровода, с който трябва да се свърже проекта на сушата с газовото находище, с газовата мрежа. Тук не е издадено съгласие от властите и също така не е приключена процедурата по изготвяне на ОВОз. Комисията научава, че Словения участва в обсъжданията, но както вече казах, самата процедура по ОВОз не е приключена. Третият проект е проектът, който е в водите на залива, той е сходен. Като положение, процедурата по ОВОС е в ход, все още не е изготвен ОВОС. И предвид на позицията на пристанищите власти в Триест, Министерството на околната среда на Италия е стартирало разследване, което ние смятаме, че е положителен развой на е, събитията, предвид на опасенията, които се изказват от носителя на петицията. Ние поддържаме тесни контакти с италианските власти. Имахме е, среща, на която бяха представени всички държави членки, които са заинтересовани от случая, включително и Словения. И нещо, което ще изтъкна накрая. Предвид на жалбоподателите. Тъй като тук става дума за проекти, за които не са издадени разрешителни, много е трудно да стигнем до окончателен извод за това как са изпълнени изискванията за ОВОз едва след като италианските власти издадат окончателното разрешение за газовия проект, вече ще е възможно да видим как директивата за ОВОС е изпълнена и най-вече провеждането на публичните обсъждания. Междувременно, разбира се, ние оценяваме цялата информация, която постъпва от вносителите на жалбата задаваме нашите въпроси на италианските власти и се информираме за събитията там. Както бе посочено по-рано тук, в директивата за ОВОз се оказват определени ограничения за действията на комисията на европейско равнище. И съгласно тълкуването, което се дава от Съда на европейските общности, само когато има проблеми с преценката, само тогава можем да заключим, че има нарушение. И предвид на факта, че процедурата не е стигнала до своя край, за сега не сме в състояние да установим нарушение на европейското законодателство. От това, което разбираме и съгласно нашия анализ на този етап, не установяваме подобен род грешки. От заинтересованите страни зависи да, доклаж... да докажат извън всякакво съмнение, че има такива нарушения. Разбира се, ние оставаме в готовност да разгледаме всяка нова информация, която възниква. И това го казваме във всеки наш отговор. Имаме нужда от конкретна информация и факти, които сочат без всякакво съмнение, че има нарушение. За нас няма проблем да стартираме процедура, наказателна процедура. Но до този момент не установяваме нарушение предвид на стъпките, които са извършени до сега. Както вече казах, предстои издаването на окончателното разрешение, след което ще видим как е приложена директивата за увоз, дали всичко е спазено, например, националният компетентен орган трябва да покаже как са проведени публичните изслушвания. И накрая, относно качеството на въздуха, през септември миналата година Италия бе осъдена за нарушение по отношение на качеството на въздуха поради емисии от производството. Комисията внимателно следи този проблем, като става дума за наказателна процедура от хоризонтален характер срещу няколко държави членки, сред които е Италия в този сектор и ние изискваме от националните власти да предприемат съответните действия. Благодаря. Благодаря е, за това интересно изложение. Господа Клейн, искате думата ли? Имате думата. Аз съм словенска гражданка от Каподистрия, една двоязична област, близо до Триест. какво може да стане, ако този проект не бъде спрян в, в близко време? Като словенски гражданин, аз съм пряко засегната, защото ще живея само на няколко стотин метра от тези а, две инсталации. Както се посочва в, в, в петициите, с пълно право а, се повдига този въпрос преди да се даде окончателното разрешение за изграждането на проекта, включително и за терминалът за регасификация. Въпросът трябва да се разглежда и на местно, и на по-високо равнище. Струва си да се отбележи, че не, не знаем още какви са рисковете поради е, това, че тези две инсталации ще бъдат толкова близо една до друга. Очакваме е, уверения е, относно безопасността на близостта между терминала, газовия терминал и на терминала за регасификация. От една страна съществува рискът поради близостта на двете инсталации, от друга страна опасността от увреждане на околната среда. Не става дума обаче само за оценката на въздействието върху околната среда, но и за въздействието на тези инсталации в, в е, върху морската среда, в, в пристанище Триес, е, акваторията на Каподистрия и така нататък. Комисията много ясно обясни а, е, своето становище и изложи своите доводи, но въпреки това аз съм загрижена от това, че проектът се разделя на две. Първият евентуалното изграждане на завод за регасификация, а другият относно планираният терминал за газ в Триест, който ще бъде включен в националната газопреносна мрежа. Казва ни се, че въздействието върху околната среда ще бъде смекчено, че то няма да бъде особено сериозно, но както показва до сегашният опит, нещата не са точно такива, а пък и медиите в Словения се отнасят отрицателно към тези проекти от документите, които са на наше разположение, все още не е ясно какви ще бъдат въздействията на тези проекти. И местните хора също са срещу тези проекти. Това въжи и за местните общини, които са, решиха да дадат отрицателно становище. Нещо, което не се случва всеки ден. Става дума за един много голям проект – и затова бих искала да попитам комисията. Комисията, която е, е призвана а, да следи за изпълнението на договорите. Какво ще каже по този въпрос? Благодаря. Аз съм от Словения. Искам да подчертая, че този терминал не се отнася само до местните хора не се отнася само до е, е, Република Словения, но а, е, не на празно италианският министр, който отговаря за околната среда, от, се върна към този въпрос в доклада, тъй като има и логистични и проблеми, и проблеми с безопасността на проекта. Не става въпрос тук само за процедурите, административни процедури, а, но също така за много сериозни заплахи за околната среда. Няма да повтарям това, което вече бе казано, но искам да ви обърна внимание на един от е, проблемите за околната среда, най-големия според мен, и това е съществуването на живак в северната част на Адриатическо море. Този живак се е отлагал там в течение на няколко на няколко а, века а, във връзка с добиването на живак в живачните мини в Адрия. И, а, а, ако се а, засегне а, засегнат пластовете, на където е отложен този живак и той се смеси с останалите елементи на екосистемата, това ще бъде много сериозен проблем. Сега имаме нови факти. Знаем, че, съветът, а, че проектът Южен поток продължава. А, правят се планове и за проектът Набуко, за газопроводът на Буко. Така че, а, като се имат предвид тези два проекта, тези два терминала едва ли ще бъдат приоритетни за Европейския съюз. Като казвам това, трябва да посоча, че съществува и голяма опасност оплакванията да постъпят е, едва след като е започнала работата по двете терминала – беше казано тук, че трябва да изчакаме окончателното разрешаване за строителството. Но аз бих искал да се обърна към Европейската комисия и да ги помоля да се опитат да предотвратят е, издаването на подобно разрешение. Благодаря. Благодаря, Майсия, за участието в нашия дебат. За тези, които не знаят, ще кажа, че нещо подобно обсъждахме пред 2008 година във връзка с, с, с газопровода Северен поток. Сега същия проблем, както със Северен поток, се сблъскваме с същия проблем в Адриатическо море. Преди всичко става дума за мащабите на проекта и новите изменения, които предлага Европейската комисия в техния проекторегламент за ОВОз. И ясно е, че този проект засяга не само Италия. Съжалявам, че казвам това. Италия не може да налага този проект, въпреки възраженията на Словения, и възраженията в светлината на международно правното положение на Триест. Трябва още предварително да се изтъкне ясно, че нито овоз, нито стратегически овоз може, може да бъде а, предприят, без да се решат правилните проблеми. Защото как да направим овоз, как да наложим овоз, на един субект, който, чието международно правно положение не е ясно. В, в, в случая с Австрия ОВОС е беше задължителен. Всяка страна членка пряко или непряко пряко, ангажирана с подобни проекти, трябва да е длъжна да проведе ОВОС. Но никой оценка на въздействие на околната среда не може да бъде разглеждано като а, приемливо, а, преди да бъде прията неговата необходимост от всяка страна членка, в случая и Словения. Трябва да се погледне сложността на проекта и, и в правно отношение, и в екологично отношение, и в стратегическата среда, в която тези проекти ще съществуват. И а, да се подходи комплексно. А, необходимо е а, да се направи стратегически овоз. Тоест, комисията трябва да зададе рамките, в които един подобен комплексен проект първо трябва да бъде е, замислен и след това е, проведен, изведен по-нататък. Комисията не може да участва в тези предварителни етапи и след това фаталистично да кажем и така стана. не се споменава никъде, не се споменават никъде проблемите на сигурността. Кой ще отговаря за предотвратяването на рисковете от терористични нападения? Италианците ли или словенската? Италианската ли или словенската страна? Или заедно и двете, или НАТО, или Европейския съюз? Това е въпрос, който изобщо не се третира в момента. Защото в случая с е, е, Северен поток, както и при него, тук и въпросът кой ще одобри навлизането в е, териториалните води на страната. Какви военни, какви технически средства ще бъдат ангажирани за решаване на проблемите при една евентуална, при една евентуална авария, така, да се направи така наречената оценка на риска. Кой ще е, отговаря за това? С какви технически средства ще се решава този въпрос? И накрая, нито, нищо нищичко не се казва за правните гаранции и евентуални компенсации в случай на авария. Кой ще носи отговорността? Инвеститора ли? Фирмата, която е, е, ще експлуатира терминала, кой? Нищо не се казва и по този въпрос. Така че, е, за щастие или нещастие, става дума за Словения, но петицията е внесена от, от нея, но се надявам, че господин Поточник ще приеме, че третирането на проблемите, свързани с околната среда, когато третира проблеми, свързани с околната среда, комисията трябва да а, има правно обвързваща роля, а, правно обвързващо решение трябва да вземе. А, защото иначе ще наделеят само економическите съображения в разрез с интересите на страните членки. Затова е особено важно Европейската комисия да изясни нещата от, в правно отношение. Благодаря. Благодаря, господин Бастинари. Очевидно, правната страна е особено важна. Комисия, петицията ще остане отворена. Виждаме, че в нея има все още пръзноти, защото тук става дума не само за страни членки, но става дума за целия Европейски съюз. Бях осведомена за писма и от Словения, и от Италия във връзка с петицията. и, Харва... и е, Харватска формално не е член все още на Европейския съюз, но тя е подписала и ратифицирала всички документи, които се отнасят до нейния статут е, като е, страна членка. такава е, е, такава е практиката, е, юриспруденцията. Когато един документ е ратифициран, той има правни последици, е, независимо от това, че формално Харватия все още не е член на Европейския съюз. Ако, ако Харватия, Харватска реши да продължи с този проект, те трябва да поеме и своите правни отговорности във връзка с него. Тоест става въпрос за италянското, словенското и хърватското правителство. Ще оставим петицията отворена. Е, мистер Диана, петиция номер 18. Господин е, Диане, по петицията по точка 18. Е, Ringraziamo l'onorevole Parlamento europeo. Благодаря, госпожо председател. Благодарим на Европейския парламент че нашата петиция беше допусната и ще можем да я разгледаме заедно. В нашата петиция става въпрос за решението а, за финансиране на газопровода Галси и а, за това, че а, това а, финансиране а, според нас е неправомерно. Смятаме, че изискванията за финансиране не са взети под внимание и не отговаря на изискванията за спазване на европейското законодателство във връзка с осъществяването на проекта Галзи. Според нас това е проект, който не бива да получава финансиране от Европейския съюз. В момента е достигната критичната фаза при изграждането на газопровода. Това е фазата, това е прекалено ранна фаза по състоянието на развитие на проекта през 2012 година, не беше унази, която позволява а, финансиране от Европейския съюз и не са съблюдавани редица аспекти, касаещи населението, околната среда а, и обществеността, засегната от а, трасето на газопровода също не беше достатъчно въвлечено в процеса. Този проблем остава нерешен, защото според нас този проект не отговаря на Европейската стратегия в областта на енергетиката и не отговаря на местните и регионалните изисквания. И затова се питаме как един газопровод без газ може да бъде построен, защото Алжир не е съгласен да доставя газ на досегашно договорената цена. Така че на практика няма газ, който да бъде пренасен. И тук препращаме към изказваният на економическите съветници от алжирска страна, които твърдят, че този проект не е разумен. Тези информации бяха извадени на бял свят от журналисти и твърденията са, че този проект е несъстоятелен. Европейската комисия, от друга страна, твърди, че а, проектът Гауси е получил финансиране възоснова на а, извършен овоз. Ние не разполагаме с такава информация. Ние имаме информация свързана с изграждането на газопровода. А, и има овоз а, във връзка с а, изграждането на газопровода. във връзка с този проект има 112 нарушени изисквания към околната среда и все още нямаме становище от Европейската комисия, така както беше поискано от италианското правителство. В доклада за ОВОС се каза изрично, че се очакват отрицателни последствия за местообитанията. А именно във връзка с един вид морска трева, Посейдония и не е ясно също така какво ще бъде въздействието върху горите от Centrale ди компресионе ди Олбия от кедри в Италия. В Алпия е планирано съоръжение за компресиране на газ и общината в Албия вече има становище, че това съоръжение не бива да бъде изградено. защото ще има последици при изграждането на газопровода за местообитанията, които засягат от една страна защитени местности, от друга страна местност от археологическо значение. А, трасето на газопровода се предвижда да бъде а, оттам. Изобщо не говорим за въздействието върху туризма, селския туризъм и така нататък. Газопроводът няма да допринесе към намаляване на въглеродните емисии и няма да допринесе за разнообразяване на енергийните източници. В този смисъл не отговаря на стратегическите цели на Европейския съюз в областта на енергетиката. Така че отправяме въпрос за това дали а, е подобен проект а, има степен на зрялост и готовност да бъде осъществен защото все още няма подписи от всички участници в проекта. Това е изискване, което е трябвало да бъде реализирано до 2010 година. Не е информирана обществеността и според нас така планираният проект е в разрез с европейското законодателство. Този проект, освен това, продължава прекалено дълго своя статус на проект. Още през 2009 година трябваше оттам да бъде транспортиран газ и все още липсва разчет на приходите и разходите на очакваните печалби. Газопроводът Гауси ще преминава покрай Сардиния. Това е остров с много добре запазена флора и фауна и ще преминава в непосредствена близост до важна инфраструктура, като железопътни възли, пътища, близо до градове и всички тези аспекти са игнорирани само и само да се пренесе газ от а, Алжир а, от страна на предприятие, срещу което се водят съдебни разследвания в Алжир. Също така има опасност от терористични нападения върху този газопровод. В резюме може да се каже, че в времена на лишения за европейските граждани не бива да се реализират подобни огромни и безполезни проекти. Смятам, че имаме достатъчно доказателства за това, че има изключително големи рискове, както от терористични нападения, така и за околната среда. Този газопровод води и застрашава защитени територии. Няма ясни представи колко ще струва този проект. И всичко това са аргументи за нашата кауза. Ние пледираме, освободете ни от отговорността да финансираме подобни проекти. Имаме достатъчно факти, за да подадем жалба и ще го направим на европейско и на международно ниво. Към нас ще се присъединят всички засегнати страни, включително и населението на Сардиния. Благодаря. Благодаря. Нека да се обърна към комисията. Заповядайте. Министър, il est important de rappeler le, le contexte. Donc ce... Ще отговоря в този контекст. Проектът, за който говорим, е проект е, допустим за финансиране във връзка с е, възстановяване на економиката. И това е одобрено от съвета и комисията. Предвид на економическата криза, от 2009-2010, а също и в частност газовата криза. Знаем, че трябва да преодолеем проблема с енергоносителите. Съответните проекти са избрани, тъй като е преценено, че те имат своя принос по отношение сигурността на енергийните доставки в Европа. а също и свързване на така наречените енергийни острови. При този тръбопровод се предвижда алжирски газ да бъде доставен до бърговете на Европа. Комисията смята, че това има отношение към енергийните доставки, защото се отваря нов маршрут от Алжир през Италия за доставане на газ до други европейски държави на север и на изток от Италия. С този проект ще се осигури и диверсификация на доставките. Ще се работи с консорциум, който включва Sony, Track и LM Италия. Регионът на Сърдиния е включен тук. По отношение на европейската политика, винаги сме смятали, че това е стратегически проект, защото изцяло се вписва в контекста на европейските а, енергийни коридори. За това му отдаваме високо значение. А що се отнася до това как се разработва проекта, тъй като той е стартирал, фактите са следните. От 2011 е издадено екологично разрешително. Има обаче и известни ограничения, свързани с други държави членки. Италия трябва да обясни на комисията как са отчетени особеностите на околната среда и как ще бъдат защитени определени природни зони там. По отношение хода на проекта, работи се в момента по издаване на административните разрешителни. Това все още не е приключено. След като бъдат издадени, ще се пристъпи към реалното строителство. През първите три месеца на тази година. Значи проектът е все още в подготвителна фаза. В момента се обмислят поръчките на тръбата. Знаем, че това е много сложен проект. Предстои голям обем работа като подготовка преди да се извърши строителството. А що се отнася до финансовата страна, до този момент не е взето инвестиционното решение и това е обичайно при подобни мащабни проекти, в които участват няколко партньора и държави членки. Обемът на финансиране е голям, повече от 1 милиард евро. Необходимо е време, за да може проектът да, бъде, е, да се развие и а, сега а, по въпроса за субсидията. А, тя трябва да бъде а, отпусната, обаче а, средствата няма да бъдат предоставени преди а, проекта да получи одобрение а, както в екологично отношение, така и а, в техническо включително и да се гарантира защитата на определени е, видове. И средствата ще бъдат отпуснати, когато инвеститорът е, покаже, че всички тези условия са изпълнени. Ευχαριστώ е, Ζουνάρ. Благодаря чакаме с затен дъх да видим какви ще бъдат последиците и какво ще стори комисията. И гледа, че има и други съображения, освен екологичните, примерно археологически ценности, които а, трябва да бъдат запазени преди проекта да продължи нататък. Ако няма възражение, предлагам да оставим петицията отворена. Както казах, чакаме с нетърпение е, да видим как ще се изясни е, въпроса с финансирането. Проучването на оценката, на въздействието и така нататък. За да сме сигурни, че няма да има вреди, така както бяха описани от господин Диана. Ако им няма друг желаж да се изкаже, можем да минем нататък. Следващата петиция. А следващата от Сърдиния се прехвърляме в Ирландия. Темата обаче е подобна. Става дума за природен газ. И тук е господин Макелигот, който ще представи петицията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ми дадахте възможност да говоря днес. Има два главни въпроса, свързани с проектът за ВПГ в Шанан. Първо, стратегическата оценка, която не е направена и второ, не е оценен рискът за морската среда. Членове първи, е, първи и трети е, на директивата за стратегическата оценка на околната среда явно и ясно изискват е, такава оценка да бъде проведена, когато се говори за проекти, които е възможно да имат сериозни последици за околната среда. Какви са фактите? Проектът за течен природен газ в Шайнан беше обявен за първи път през 2006 година в Ирландския парламент като бяха отделени почти половин милион евро за купуване на терена. Този проект, който беше всеки независим наблюдател би казал, че имаше всякаква вероятност този проект да бъде изпълнен. Обаче рамката, която би дала възможност този проект да се изпълни, не съществуваше и няма да съществува, докато а, не беше прекатегоризирана земеделската земя, земята за земеделски нужди в, като индустриална територия. А, нека се опитаме да тълкуваме думите а, вероятно, а, в, съгласно член първи, и думите рамки на развитие, за за, съгласие за развитие, както така как са дефинирани в член трети проекто стратегически план за развитието на устието на река Шанан сега беше е оповестен. Този план обаче е много ограничен, защото той не оценява альтернативите на проекта за втечнен природен газ, който а, вече е на етап а, а, разрешение, план за планиране. А, това ще засегне, проектът ще засегне големи части от а, устието на река Шанон. И, и а, не може да не бъде оценен стратегически. На второ място, а, ирландските власти а, а, трябва да обърнат внимание на морската среда и въздействието върху нея на този проект. Внимание беше обърнато за това на ирландските власти но не, не става дума за всички рискове, а само за корабите, които ще акустират там. имаме, представили сме документални доказателства за тези други рискове. Искам също така да посоча, че Комисията по петициите е разглеждала подобни, е, подобни проблеми във връзка с е, двата терминала при Митфорд Хейвен за втечнен природен газ, където беше решено, че подобна оценка е трябвало да бъде направена. Е, и комисия, Европейската комисия формално е уведомила британските власти за това. И за това, в интерес на справедливостта, трябва да се използва този прецедент, прецедентът от Милфорд, от Милфорд Хейвен, за който се говори в петиции 00354 от 2006 година. Трябва да отбележим, че за разлика от Милфорд Хейвен, проектът в Шанан още дори не е започнал, така че времето е, работи за нас. Без оценка на риска за морската среда и без съответните, съответните буферни зони, няма да може да, е, района на устието на река Шанен да постигне е, истинския си потенциал. Не може да се изключат и другите пристанищни инсталации е, от оценката, които вероятно ще бъдат изградени. Дълбоко вярваме, че ирландските власти не трябва да пренебрегват както духа и буквата на е, обществото законодателство в това отношение в полза на предприемачите с регистриран адрес в Каймановите острови. В нашата петиция ние искаме да, петицията да остане отворена, за да може да се оценят всички детайли на подробната информация, която сме представили във връзка с терминалът за втечнен газ в устието на река Шенън в Ирландия. Благодаря. От името на комисията. Госпожа Бей. Благодаря за тази възможност да изслушам пряко вносителя. Ясно е, че по петицията се работи от известно време и ние от комисията подготвихме информация за вашата комисия. Тук се повдигат проблеми, свързани с директива за хабитата, за ОВОз и Севезо. За да можем обстойно да разгледаме тази петиция, трябваше да стартираме а, пилотно разследване с ирландските власти. Срещнахме се с тях, за да обсъдим проблемите, които се повдигат от вносителя и бяхме стартирали наказателна а, процедура във връзка с директивата за стратегическа увоз, която не засяга този проект. Нека да благодаря на носителя за това, което ни изпрати и вчера. Сега по липсата на стратегическа оценка. При повечето такива проекти, за които се изисква ОВОС, такива планове и програми трябва да са обект на стратегическа оценка. Но директивата за стратегическа оценка има член на 3.3, където се дава свобода на преценката на държавата членка според мащаба на проекта има възможност за непровеждане на пълна стратегическа оценка, а само скрининг, което означава класифициране. Процедура за това дали се изисква само ОВОС или стратегическа оценка. Тук ирландските власти са преценили, че е нужно само скрининг във връзка с регулацията на земята. Заключението е негативно, т.е. преценява, че няма нужда от пълна стратегическа оценка. И тази тяхна преценка се основава на скрининга, също и на прага, който е оказан в ирландското законодателство. Той е обвързан с а, числеността на жителите там, 10 000 граждани. Следователно няма нужда от стратегическа оценка, затова и негативното заключение. Какво можем да направим при това положение? Нарушението което претендираме спрямо Ирландия във връзка с директивата за стратегическата оценка, е такова, че казваме, че прагът е твърде висок, прагът е променен чрез транспонирането на директивата за стратегическата оценка. Ирландските власти се ангажираха коректно да прилагат европейското законодателство. Ние продължаваме да следим случая. Това не е случай, в който нещата се виждат само в черно и бяло. Ето защо ние в комисията не разполагаме с напълно ясни факти, които да говорят за нарушение на директивата за стратегическа оценка при това провеждане на скрининга. Предполагам, че с новото законодателство, което ще се въведе, подобни случаи вече няма да има. По-нататък, във връзка с оценката на морския риск, получихме информация от ирландските власти, че такава оценка е проведена за съоръженията на брега, а също и по смисъл на директивата Севезо. Но тук а, ние разгледахме и документацията по ОВОС. И всъщност установихме, че в тези документи има оценка на риска, който проистича от корабоплаването при превозването на втечнен природен газ. Значи, откриваме елементи на такъв а, а, морски риск, като оценен. Не разполагаме с а, подробна информация доколко тази оценка е а, достатъчна. Те са извършили оценка за корабоплаването, с което доказват, че там могат да минават кораби, но не се отчитат рисковете, проистичащи от корабите. А при проекта за Милфорд Хейвен в Уелс, комисията стига до преценка, че трябва да се очертаят контури за корабите, така както това се прави и за сушата, като трасета момента регулацията е такава, че се очертават контури на риска около проекта. И се казва, в границите на тези контури може да има проектиране, но такова нещо не е направено за водите. И доказването, че може да има кръвоплаване в водите на устието на реката, не означава, че са оценени рисковете. Именно това казваме ние как ще повлияят корабите. Какво ще е отстоянието между преминаващите кораби? Дали 500 метра? Веднъж след като навлязат корабите там, друго не може да премине. И нищо от това не е охванато в конкретна оценка. Затова ви молим да изискате такава оценка за морския риск отново комисията. Благодаря на вносителя за тази реплика. Ще проследим това. Очевидно има елементи на оценка на морски риск. Сега въпросът тук е дали трябва да се пристъпи към пълномащабна техническа оценка на морския риск. И сравнявайки документите от случая на Уелс с ирландския казус, нещата опират до добрата практика на компетентните органи и доколко нещата опират тук до изпълнение на европейското законодателство. Спомням си за една петиция по британски случай, при който се съставиха допълнителни карти на риска. Питам се до каква степен можем да изискваме това за устието на ръка Шенън и дали няма да излезем извън приложното поле и изискванията на директивата за ОВОз. все пак ви благодаря. Мисля, че ще проверим внимателно вашите аргументи, а също и таблиците, които ни подадохте. Благодаря ви на този етап, председателя. Очакваме микрофон. Думата се дава на член на Европейски депутат. Благодаря. Благодаря на вносители на комисията. Тази петиция се вписва в един модел, който наблюдаваме в Ирландия, тогава когато имаме големи проекти, които се изпълняват от корпорации, газови корпорации, се стига до сериозни екологични рискове и рискове за здравето на хората. И макар, че тези проекти не са разположени в гъстонаселени зони, все пак хората там имат а, нужда от същата степен на да защита на техните права. От това, което казва комисията, всичко това е заложено в законодателството и може да се прецени дали е необходима стратегическа оценка, но това звучи малко невероятно за мен. Ако така го тълкуваме, че рядко населените зони получават по-ниска степен на защита в сравнение с други райони. Това са реални опасения на хората и сякаш ние ги пренебрегваме в процедурите и прилагането на съответните директиви. От това, което казва комисията, Разбираме, че може да се направи и стратегическа оценка, ако преценката на ирландското правителство е такава и ако са предприяти съответните мерки. А все пак процедурата по проекта е стартирала преди приемането на новото законодателство. Половината или е, четвърта от е, оценката на морския риск е нещо, което е недостатъчно. Знаем, че един такъв терминал ще има последици както на сушата, така и във водата. Следователно трябва да се оцени подобаващо риска Ако оставим петицията отворена, смятам, че ще поступим добре. Но също така се мисля, че е уместно да посетим Ирландия през септември, да поговорим с властите и с хората, които участват в кампанията по тази петиция. Благодаря. Thank you very much. Председателя, благодаря. Искате ли да добавите нещо? Господин Пощинари. Тази сутрин обсъждахме измененията в директивата за ОВОз. А сега тук чуваме за три случая, които ясно доказват колко важно е тези изменения в директивата да бъдат умело направени, за да не възникват проблемите, които, за които чуваме сега. Имаме прецедент. Е, Милфорд Хейвен. Защо в този случай се, се предприели едни стъпки, пък в, в, в Ирландия не са предприяти. Очевидно, че стратегическата оценка на околната среда, а, е, кога да се прави, кога да не се прави, това е свързано с проблеми. В единия случай се препоръчва, в другия случай не. Защо не се прилага еднакво в сходните случаи. Това не трябва да е въпрос, по който може да се преговаря. Второ, дефини... петицията трябва да остане отворена. И трето, бих искал да се обърна към комисията с молба да бъдат още по-бдителни. Защото като погледнем подробностите, виждаме, че инвеститорите са регистрирани в Каймановите острови. Имам. А, а, нямам опит с инвеститори от Каймановите острови, но имам понятие за какво става дума. Как ще им бъде търсена отговорност? Как може да гарантираме, а, че ако настъпи, а, ако се случи авария, ще има някой, който да а, плаща щетите? Не, не познавам много добре практиката на данъчните обежища, но знам, че след година-две много пъти онези, които са регистрирани там, изчезват. Оказва се, че това е а, търговско дружество, регистрирано като почтенска котия в една... и не отговарят абсолютно никакви писма, не, не може да ги намери човек. Така става обикновено. Значи, финансовите гаранции, отговорността, а, която трябва да носят в евентуална авария подобни е, инвеститори, трябва да бъде ясна. Трябва някой да има, който да, да плати сметката. Това е основен принцип. Замърсителят плаща. В е, моя доклад е, за, е, относно регламента подчертах е, колко важен е принципът замърсителят плаща и че той трябва да се използва винаги, когато е уместно и не трябва Европейския съюз да плаща за това, което някой, за което някой друг е виновен. Той не трябва да има съответните финансови гаранции и да бъде решен въпроса за финансовата отговорност. Защото в този конкретен случай да съвсем не съм сигурен, че този въпрос е решен. Тук не, е, не става дума за случаи като онзи в Мексиканския залив, къде BP е и САЩ са от двете страни. Там проблема беше, въпросът беше друг. А тук кой ще плаща се тук, ако стане същото? Или нещо подобно. Е, това е въпрос, който не опира само до страната членка. Европейската комисия трябва да гарантира а, изпълнението, прилагането на договорите и тези принципи, за които говорим, трябва винаги и навсякъде да бъдат спазвани. Благодаря, а, господин Бастинаро. Това беше така едно мъдро заключение на този дебат. Докато вносителите на петицията са все още тук, мисля, че някои важни петиции, като тези, които обсъждахме тази сутрин, могат да бъдат изпратени на комисията по околната среда. Защото установяваме, че има празноти, законодателни празноти в законодателството. Да, съгласен съм при едно условие, трябва да внимаваме да получим отговор в обозрим период от време. Самият аз съм изключително заинтересован от това да получим становище на съответната комисия, в този случай по околната среда, но не трябва да чакаме половин година, докато това се случи. Благодаря на всички, благодаря и на преводачите, благодаря на носителите на петициите. Благодаря на представителите на Европейската комисия. Приключваме за тази сутрин. Thank you, Madam Chair. This petition concerns the expansion of a natural gas storage in Denmark. I would just like to start out by mentioning that the. Нека да кажа, че комисията е получила жалба от същия вносител по същия проблем. Така че ние работим по неговата жалба и по тази петиция едновременно. Информацията от е, вносителя обаче не е особено подробна и през декември 2011 комисията поиска допълнителна информация от вносителя. Имаме специален формуляр за жалбите по Натура 2000, където изискваме подробни данни Вносителят е получил това през февруари. Междувременно ние оценяваме информацията. При тази петиция става дума за Дание, където се използва водата от фьордите и тя се замърсява. Заустването на замърсена вода засяга обекти по Натура 2000. И датските власти са преценили, че е необходима оценка по ВОЗ. Информацията, която е налична на вебсайта на Министерството на околната среда в Дания, е обект на нашето проучване – обхващаме всички аспекти на проекта, включително и въздействието върху обекти по Натура 2000 във връзка с опазване на хабитатите на конкретни животински видове. До този момент не е била в състояние да установи конкретни нарушения на европейското законодателство. Нито във връзка с ОВОз, нито по отношение на ефекта върху обекти от Натура 2000. Продължаваме нашето разследване, което ще приключим скоро. Председателя, моля да ни информирате за резултатите от това, така че преписката остава отворена. Минаваме на последното и то се отнася до Гърция. Господин Суини ще даде пояснение първо по петиция 21. Да, благодаря, госпожо председател. Както знаем, това е важен въпрос, който сме обсъждали през 2011. Няма да навлизам в конкретика, като цяло става дума за сериозни обвинения срещу политици и официални длъжностни лица в Гърция във връзка с това, че са проявили небрежност при управлението на конкретни проекти. Това срещу което възразяват вносителите се отнася до дейностите на гръцките власти за период от 12 години, включително и съдебната власт там. По три конкретни повода са сезирани съдилища в Гърция, като тези съдилища са отхвърлили петицията, включително и чрез възивно производство. Освен това, подадени са сигнали към ОЛАФ а, от ОЛАФ са отговорили, че става дума за въпроси от национална компетентност, като информацията там се пази ревниво от националните власти. Следващия въпрос, който се повдига в петицията е конкретно твърдение за нарушение, допуснато от финансовата полиция в Гърция, конкретен нейн служител. Това е обект на разследване от националните власти. До сега не е установено нищо. През декември 2012 нашия директор Гостин Кеслер прецени, че по тези въпроси се работи в детайли от националните власти вече 12 години. Прилага се принципа за субсидиарност и така бе преценено да се приключи нашият случай по координация на действата. Разбира се, ние сме готови да ви подадем по-нататъчна информация. Ще поддържаме контакти и с колегите от дирекция регионално развитие. И разбира се, очакваме вашето решение, след като получите нашия подробен доклад. Ако имате конкретни въпроси, сме готови да ги чуем и да отговарям на тях. Председателя, благодаря. Тъй като съм с гръцко гражданство, се чувствам наистина много неудобно от това, което се казва. Аз действително очаквам да продължа тези контакти с гръцките власти, най-малкото за да получим техния окончателен отговор. председателя. По петиция 23, 42, 36, 51, 59 бихме искали да останат отворени, т.е. няма да отпаднат от този списък, който имаме към раздел Б. Благодаря на всички за присъствието ви, казва председателя.